Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, уважаеми дами и господа. Изчакахме почти 10 минути. Надявам се, че колегите ще се присъединят към нас скоро. Приветствам нези членове на нашата комисия, които вече са тук и благодаря, че дойдохте на време. Продължаваме по дневния ред. Първата точка за тази сутрин е нашето проекто становище. Докладчикът е госпожа Джуфрида. Годишен доклад за 2015 година за защита на финансовите интереси на Съюза, борба срещу измамите. Всяка година в съответствие с член 325 на добра комисията публикува своя доклад за мерките, предприяти от държавите членки за защита на финансовите интереси на Съюза и борба срещу измамите. Докладът включва всички области на политиката, включително политиката за сближаване. Доклад е изготвен от комисията по бюджетен контрол и сега нашата комисия изготвя становище. Нашият докладчик е госпожа Джуфрида. Тя ще представи проекто становището предлагам крайния срок за внасяне на изменения да изтече на 14 ноември в 12 часа на обяд. Госпожо Джофрида, имате дума. След това докладчиците в сянка ще има думата. Заповядайте. Госпожо Джофрида. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на Европейската комисия за годишния доклад за 2015 година, посветен на борбата срещу измамите, нещо, което ни предоставя много важни данни. Този доклад говори за 2015 година и посочва значителен брой нередности – те се е, разпределят е, на нередности, които са свързани с измами и не свързани с измама. Един сериозен анализ се изисква по-голяма задълбоченост, нещо, което да позволи да бъдат определени средствата, инструментите, с които разполага Европейския съюз, за да се бори с измамата. През октомври бе организирана дейност, конкретно посветена на анализа на докладите на ОЛАФ и на Европейската комисия. Срещнахме се с генералния директор на ОЛАФ и експертите, т.е. с хората, които извършват разследвания и проверки в държавите членки и след като комисията е събрала данни, тя следва да предоставя тези данни, за да се знае какви са наредностите при структурните фондове и кохезионния фонд. За да може да се изкоренят тези нередности и причините за тях. Необходимо е да се постигне това, за да може да бъде ефикасна политиката за сближаване. Не става дума само за това да бъдат възстановени средствата, които се дължат на Европейския съюз и на неговия бюджет. Става дума за това, че са необходими много задълбочени данни. И е важно да се подчертае, че се, че в момента сме в много решаваща момент, включително за Европейския парламент, когато се извършва междинен преглед на многогодишната рамка. Също така виждаме, че в данните, предоставени от държавите членки, stati più virtuosi o in cui, o in cui si verificano più frodi, perché има многобройни случаи на нередности. Обаче, нека да не забравяме, че правните системи на държавите членки са много различни и понятието измама се разглежда в правните системи по различни начини. Важно е да се предотвратят и да бъдат преодолени всички действия, които водят до щети за бюджет на Европейския съюз. Затова важно да се подчертае, че у нези държави членка, които сигнализират за измами, не са най-корумпирани. Такмо обратното, това са онези, които имат най-ефикасна система за разкриване на нередности и измами. Но докато не въведем единни критерии при определянето на нередностите, свързани с, с измама и не свързани с измама, ще бъде твърде рисковано и не особено полезно занимание да се опитваме да категоризираме държавите членки в зависимост от данните, които са брани за тях или предоставени от тях. Нека да не забравяме, че разкритите нередности са само една част от общите нередности. И точно тук е голямата сложност за всичките процедури, включително и разследването – Необходимо е да се предоставя техническа помощ на правителствата на държавите и на компетентните органи. Същевременно трябва да се опростят и процедурите, свързани с управлението на средствата и докладването за разходването им. Много е важно да помним, че става дума за доверие към политиката за сближаване. Не трябва случаите на нередности, включително и измами, да се използват, за да се извлекат от някои лица политически дивиденти и да петнят имиджа на Европейския съюз. Да, наистина, това са много сериозни проблеми, когато откриваме нередности и измами, защото това е нещо, което вреди на всички граждани. Но точно за това е много важно да се разкриват, да се разследват подобни случаи. Много често обаче разкриването на нередности и измами не води до конкретни действия. Ако искаме да подобрим политиката за сближаване, ако искаме да подобрим имиджа на Европейския съюз, трябва преди всичко да съсредоточим върху предотвратяването, а не наказанията. За това трябва да подобрим техническата помощ, да укрепим административния капацитет, включително на полицейски, да подобрим капацитета и на полицейските органи, но също така е много важно да се получават надежни данни. И точно за това предлагам моето становище, в което са формулирани моите предложения. Докладчиците в сянка, господин Яковчич, който ще представи становището на госпожа Николай. Правилно ли съм ви разбрал? Ще се постарая. Институциите на Европейския съюз и държавите членки са длъжни да гарантират това, че бюджет на Европейския съюз се използва правомерно и добре. Това е задължението им пред европейския данокоплатец. За това е важно да се гарантира това, че средствата на Европейския съюз стигат до реалните бенефициери. За това е важно да се отчете, че ситуацията с най-честите нередности са свързани с обществените поръчки. В този контекст Европейската комисия държавите членки трябва да засилят мерките и системите за предотвратяване такива случаи и да придадат повече правомощия на разследващите органи, за да се защитят финансовите органи, е, финансовите интереси, извинете, на Европейския съюз. Олаф е важен орган, но има липса на комуникация. Трябва да се подобри тази ситуация, за да може да се постигне висока степен на възстановяване на неправомерно изразходваните средства. Необходимо е да има добра комуникация между ОЛАФ и държавите членки, но също така е важно да се провеждат информационни кампании сред гражданите, за да бъдат те добре информирани Важно е също да се подобри прозрачността на всички нива на управление на проекти, които се финансират от външни средства, включително и от средствата на Европейския съюз. Създаването на институцията Европейска прокуратура ще преодолее разпокъсаността в националното законодателство на държавите членки. Благодаря ви много. Госпожа Демато, вие сте докладчик Сянка също. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата докладчик за извършената от нея работа и изготвянето на важното становище, свързано с финансовите интереси на Съюза. И искам да споделя някои размисли. Преди всичко, необходимо е да има истинска хармонизация на докладите за нередностите. В информирането за нередностите необходимо е да има също така бдителност от страна на административните органи. Те трябва наистина да следят внимателно какво случва. Повечето нередности свързани с обществените поръчки. Това се посочва и в доклад на Европейската комисия. Също така има препоръки на Сметната палата, свързани с системата за управление на проектите. Докладът посочва дела на нередностите, виждаме, че тенденцията е към увеличаване на нередностите, категоризирани като измама. Затова е необходимо и държави, членки Европейската комисия да разследват много внимателно задълбочено тези нередности и причините за тях, за да не се дискредитира политиката за сближаване, която е сред видовете политика, които са най-близо до гражданите. Благодаря ви. Да, госпожа Бресли, господин Ромпе, от, госп... от името на госпожа Ренки. Добре, тогава първо госпожа Бресо и после вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да. Преди всичко, разбира се, искам да благодаря нашата колега за нейното становище, да я поздравя с доброто становище. И имам някои предложения, които ще са важни за политиката за сближаване. Много е Отрицателно е това е, че политиката за сближаване се подлага на нападки заради големия брой нередности, свързани с изразходването на средствата на Европейския съюз. И очевидно е, както казаха и другите докладчици в Сянка, че част от нередностите, и то голяма част, се се дължат на натрупване на различни процеси, също така включително и разследване, трябва да се продължи дейността по опростяване и важно е за това да помисли Европейската комисия, комисарят по регионално развитие, разбира се, нашата парламентарна комисия. Анализа на ситуацията показва, че има много тясна връзка между степента на упростяване и нередностите. Говорим за нередности, които не са измама. Мисля си, че анализът на причините за тези нередности, сами тези нередности, ще ни позволи да извлечем много важни полки – Защото много често изискванията не отговарят на реалността. Много е важно, както казаха колегите от комисията по петициите, да избегнем това да се накърнява имиджа на Европейския съюз. И за това е много важно по конкретен начин да определим как могат да бъдат опростени процедурите. По този начин ще може много ефикасно да отделим нередностите от случаите на измама, за да можем съответно и да преследваме измамата достатъчно ефикасно. За това, чрез упростяване ще намалим и броя редностите. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Ромпе. Благодаря. И аз също смятам, че това е един много важен въпрос. Решенията, които ще предложим, ще определят бъдещето на политиката за сближаване. Трябва да мислим за сегашния програмен период, както и за периода след 2020 година. Имам някои бележки и също така и въпроси, защото много съм загрижен от сегашната ситуация. Кои държави членки показват най-много нередности? Може би нямаме нужда от броя на нередностите, а по-скоро да знаем за какви конкретни суми става дума и какви са причините за тези нередности. Дали не бихме могли също така да обвържем това с измамата, която се отнася до националните бюджети. Ако видим, че видовете измама са едни и същи или сходни при европейския бюджет и националните бюджети, това ще означава, че държавите членки имат неподходящи, недостатъчно добри системи за финансово управление и може би имат нужда от техническа помощ. Що се отнася до измамите, Важно е да говоря за резултатно, действено освояване на средствата, защото неефикасното освояване на средствата е равнозначно на измама, защото ако разходваме средствата неефикасно, без резултати, това не води до никаква полза нито за Европейски съюз, нито за държавите членки, нито за отделните граждани. В продължение на 10 години отговарях за много от финансовите дейности на общинско ниво, включително управление на средствата от Европейския съюз. И съм забелязал, че много хора смятат, че парите от Европейския съюз са нещо като подарък. Те не ги разглеждат като пари, които идват от джоба на дънокоплатеца на обикновените хора. Мисля си, че е много важно всеки гражданин да разбере, че парите на Европейския съюз са парите на дънокоплатеца. и че измамите с тези пари всъщност са кражба от джоба на всеки един дънкоплатец. Ще дам един пример. Например, една община или регион спестяват някакви пари, но за съжаление тези пари не оставят в общината или в региона. Тези пари се взимат обратно. Така че няма никаква мотивация за спестяване на средства. Например, строи се една улица, стоеността на проекта е милион евро. Общината може да го направи, да го извърши този проект за 900 хиляди, но общината не е мотивирана да спести 100 000 евро, защото спестените пари ще бъдат изпратени обратно към централните органи. Парите ще бъдат загубени за общината. Общината иска да изразходва цялата сума от 1 милион. Ако общината може да задържи тези пари, общината ще бъде заинтересована да работи по-ефикасно. Още един важен въпрос е децентрализацията. Според мен, ако успеем да използваме средствата от Европейския съюз по централизиран начин, влиянието на политическите партии, отделните политици ще бъде много значително. Ако успеем да децентрализираме системата, така че повече отговорност да се дава на местното ниво, ще намали брой наредности и измамите. Има ли други желаещи сред членовете на комисията да се изкажат? Говорим в момента по становище за финансовите интереси, господин Новака. Надявам се, че за това сте дошли и предполагам. Преди всичко искам да ви помоля за извинение, че закъснях. Това е доклад от ключово значение. Веднага искам да поздравя автора на становището за доброто становище. Имаме една важна тема, но имаме и лоши новини. Виждаме, че с над 30% се е увеличил броя на нередностите в Европейския съюз. Това показва, че трябва да работим по тази тема, но трябва да знаем какви са причините. И една от причините за увеличаване на броя на нередностите е твърде осложнената законодателна процедура и трябва тук да посоча, че в момента говоря за нередности, не за измами. Какви са възможните решения? Първо, упростяване и виждам, че това е приоритет на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Това ме радва. Също така е важно сътрудничеството между държавите членки, така че да избегнем дейности, които водят до нередности. И виждам, че вече е положено едно добро начало. Трябва да повишим информираността на нашите партньори по цялата тази тематика, проблемите посочени в доклада и в нашето становище, защото не помага да се увеличи доверят на хората, когато те виждат нередности. Ние имаме нужда от система, която да разпределя средствата и ресурсите от Европейския съюз на бенефициерите, които освояват 100% или около 100% от средствата. И след това виждаме, че имаме 30% наредности. Това изобщо не спомага на доверието на гражданите, на гласоподавателите. Мисля, че постигнахме един много балансиран текст и разбира се, ще участвам и по-късно в дебата. Благодаря. Сред нас е господин Андре Бордони от Олаф. Искате ли да се изкажете? Заповядайте. Thank you, Mrs. Chair. Um, good morning, ladies and gentlemen. I'm one of the main co-authors of the report, and in particular... Благодаря, госпожо председател. Аз съм един от главните съавтори на доклада и особено на частта съдържаща статистическа информация, така че бих могъл а, да ви а, запозная с а, някои от основните статистически елементи на доклада, за да схванете по-добре именно тази част. Първо бих искал да подчертая, че докладът е посветен на мерките, които предприемат държавите членки, за да възпрепятстват е, злоупотребите и нередностите. Ето защо докладът съдържа два аспекта. Първо, политическата страна. И ние осветляваме различните политически и административни и законодателни инициативи, предприемане както на равнището на Европейския съюз, така и на равнището на държавите членки е, за противодействие на измамите и нередностите и опазване на финансовите интереси на Съюза. А от друга страна, разглеждаме резултатите. Е, измерени с броя на установените, на разкритите нередности и е, случаи на подозрения за извършена злоупотреба. Е, бих искал е, да кажа, че Олаф е, обработва цялата тази информация и поддържа информационната система от името на комисията. Ние получаваме информацията, обработваме я и ви осведомяваме вас и съвета чрез този доклад. Това е първият момент. И именно в тази връзка би трябвало да гледаме на доклада Вторият момент е за съпоставимостта на данните. Мога да ви уверя, че в това отношение вършим сериозна работа. Цялата тази година е посветена на отношенията с е, националните експерти от 14 държави членки, които да преработят основните насоки за преодоляване на проблемите, констатирани в практиката на отчитане, на докладване и квалификация на нередностите. Утре имаме поредно заседание с националните експерти, посветено на тази тема и а, до края на годината смятаме ще сме готови с а, тези насоки или, или най-късно до началото на следващата година. На 1 април 2016 година ние публикувахме нова версия на системата за управление на, на случаите на нередности. Информационна система фактически, която би улеснила достъпа в новата си версия до информацията. Що се отнася до нарастването на, на броя или съответно намаляването му на е, отчитаните или докладваните нередности, трябва преди всичко да, да подчертая, че винаги е много трудно да се установят основните причини за такива случаи. Първо, това, което се отчита пред нас е, е с времеви лак от средно 3 години. Така че докладът за 2015 година е, констатира случаи средно от 2012 година. И това трябва да се има предвид. На второ място, винаги има много и много причини, за да наблюдаваме е, ръст или спад. И ние сме доста категорични в това отношение. Трябва да се прави разлика между годишното планиране и програмиране и многогодишното е, кохезионната политика е, е многогодишна и, и, и така поражда една естествена тенденция. Е, в хода на програмата се нараства обема на изразходваните средства, поради което може да се очаква и естествено нарастване на нередностите. Ето защо имаме възходяща тенденция в продължение на няколко години, след което внезапен спад. Тази година е особена, както е казано в доклада, във връзка с кохезионната политика, в смисъл, че две държави членки, Испания и Ирландия, talking... докладват констатирани нередности с голямо закъснение е, в сравнение с обичайното. Е, и, и е, относителният дял на тези нередности възлиза на 36%. И, и, и накрая, за нередностите, за които се смята, че са злоумишлени, разкриването на една измама не е лесна работа. Е, ние, е, е, когато говорим за измама или, или злоупотреба, насочваме вниманието си преди всичко към умисъла. И често пренебрегваме вторият елемент, а именно самата измама, намерението да се измами. Е, така че за да се докаже случаят, той трябва да бъде изчерпателно документиран. За да се докаже, че подадената информация, например, е неистинска, е, е, трябва да се разследва детайлно. Внесените документи могат на пръв поглед да изглеждат напълно редовни и, и едва след кръстосани проверки, някакво засичане, понякога и през граница в други държави членки, може да се установи злоупотребата. Така че, е, винаги когато възникват съмнения за злоупотреба, е, които ни се докладват, можем естествено да направим извода, че контролната система работи добре. Че всъщност системата за противодействие е, на злоупотребите функционира. И всъщност ние сме далеч по-загрижени, когато определени държави членки докладват твърде малко или почти не докладват нередности е, и злоупотреби е, спрямо обемите, сумите, които освояват. И не, не бихме искали да класираме държавите на, на отличници и оставачи, но, но е, ние е, във всеки случай е, разглеждаме практиката на отделните държави членки в един сравнително дълъг период. И това фигурира в нашите препоръки. Що се отнася до упростяването? Трябва да приемем, мисля, че кохезионната политика е сложна като уредба. Става дума за е, няколко е, е, равнища на администрация, няколко равнища на нормативна уредба, в това число за транспониране в националното законодателство. След това са обявите за проектни предложения, със съответната процедура, възлагане на, на средствата, оттам нататък е, обществената поръчка. Е, това са фактически четири е, различни етапа, на всеки от който уредбата може да бъде тълкувана по различни начини. Просто трябва да приемем, че системата е твърде сложна. От политическа гледна точка е предпочетена децентрализацията – по-близо до гражданите, обаче определена степен на сложност не може да бъде преодоляна, не може да бъде намалена. И просто трябва да се неутрализират рисковете, свързани с тази сложност. Ето защо комисията и Олаф настояват държавите да приемат национални стратегии за борба с злоупотребите, държавите членки да създадат съответната нормативна или работна среда за предпазване всъщност от, от нередности. Няколко са държавите членки, които са приели такава стратегия. Пет още държави членки е, скоро ще приемат такава стратегия. Много други държави членки са се ангажирали да работят. И ние ще ви информираме текущо е, през едните години. Благодаря и е, поздравления е, на докладчика е, за извършената работа на всички депутати за техния принос, който определено ще ни бъде полезен. Благодаря ви, благодаря ви за това високо експертно изложение. Госпожа Джофрида, желаете ли да вземете думата, да отговорите на някои от бележките? Да, аз бих искала просто да коментирам специално въпроса за е, е, съобразно класиране на, на страните, в които са установени повече или по-малко нередности, както е, вече казах преди малко, от доклада на комисията може да се стигне до извода, че е, не може фактически да се установи точна някаква класация, тъй като много е, е, от нещата зависят от обемите на, на средства и от а, а, потока на информация, който тече от държавите членки. Той е неравномерен. А, в някои държави членки има двоен контрол, такава е Италия, между другото. У нас е създаден специален орган, който се занимава с наблюдението и контрола върху средствата по кохезионната политика. В други държави не е така. Е, откъдето възникват и проблемите. И, и, и, и трябва да бъдем категорични. Държавите не могат да бъдат класирани по е, съобразност или, или несъобразност Италия, България, Естония, да кажем, са, са страни, които докладват много случаи на нередности и измами. Даже бих казала, че Италия се нарежда на първо място в това отношение. Е, в Италия се, се разследва и в повечето случаи обаче се установява, че няма е, умишлена измама, а става дума просто за е, е, е, незаконосъобразности, проистичащи от твърде сложната уредба. Ето защо, аз повтарям, необходимо е изцяло, абсолютно да хармонизираме системите на отчетност. Впрочем, от това зависи облика в общественото мнение на Европейския съюз и на неговите институции. Благодаря. Благодаря ви. Приключваме е, работата си по проекто становището, внесено от господа Джофрида. Бих искал да ви напомня крайния срок за изменение и допълнение от ваша страна, колеги. Понеделник, 14 ноември, до обед. Ще продължим сега с дневния ред. Следващата точка от дневния ред – е размяна на мнение с госпожа Анализа Бони, генерален секретар на Евроситис. Вчера колегите Вествал и Олбрихт ни запознаха със случилото се в Кито на конференцията Хабитат 3. И днес, естествено, продължаваме разговора си, посветен на предизвикателствата пред европейските градове – с участието на госпожа Бони. Тя ще ни запознае с е, е, последните инициативи на своята организация е, във връзка с резултатите от конференцията Хабитат 3, състоянието на нещата по Европейската стратегия за европейските градове. А вероятно ще споделите с нас, госпожо Бони, и своите идеи и гледището си за бъдещето на тихоземната политика след 2020 година. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ни поканихте да разговаряме с членовете на вашата е, значима комисия. Да, наистина бихме искали да поговорим с вас за градоустройствената стратегия на Европейския съюз може да се направи връзка с Хабитат 3, с Кито. Освен това няма да устоя на изкушението наистина да ви кажа е, няколко неща за това, което вече вършим по бъдещето на кохесионната политика след 2020 година. Е, но да започнем с градоустройствената стратегия. Всички ние знаем, някои от вас бяха и свидетели – Е, на приемането на Амстердамското съглашение е, на 30 май тази година в Амстердам. След е, десетки години разговори най-сетне имаме градоустройствена стратегия на Европейския съюз. Тя, тя не е точно на Европейския съюз, но според нас е добро начало за по-добра работа с градските населени места – е, е, за е, преследване на определени приоритети по места в отговор на големите предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Бих искал да напомня, че големите предизвикателства, пред които е изправена Европа днес, се съсредоточават градовете. Изменението на климата, социалната маргинали... маргинализация, безработицата, беженската криза и прочие, това са все предизвикателства, които се съсредоточават в градовете и които са тяхно ежедневие. Стратегията е, насочва вниманието към 20, 12 извинете, елемента, които ще се развиват посредством тематични партньорства. Това е, това е главният инструмент. Рано е още. Е, това съглашение бе прието едва през месец май тази година. Е, има някои партньорски отношения, които датират от преди 9-10 месеца. Но вече си струва, мисля, да поразменим мисли с вас. Кое е доброто тук? Кое е положителното? Наличието на, на, на такава градоустройствена стратегия, която е закрепена в съответно споразумение. Това е голямо постижение. Генерална дирекция регионално развитие съдейства, положи огромни усилия. Холандското председателство на съвета съответно е, се постара също. Вие тук е, е, ни оказвате подкрепа. Е, така че това е едно колективно дело и на институционално, и на местно равнище. И така трябва и да остане през едните е, месеци и дори години. Така, вече, вече действат е, четири е, пилотни партньорства, качество на въздуха, жилищно осигуряване, миграция, бедност по тези четири направления и вече има известни резултати. Не, не е лесно. Това, това определено мога да ви кажа. Обединяването на, на държави членки, на, на, на градове, местни общности, следователно, е, на, на, на, на комисията, постигането на някаква обща позиция, вземането на решение, че това или онова е от приоритетно значение – това коста доста усилия. Но вече всяко от тези партньорства генерира някои конкретни идеи. Както се казва на френски, прочем, майонезата се захвана. И трябва да кажем, че отзивът от страна на градовете е забележителен. От самото начало е, това не беше, далеч не беше осигурено. Чудехме се как да ги привлечем, как да ги, да ги заинтересуваме. Оказва се всъщност, че градските общности се отзоваха а, а, с огромен ентусиазъм, а, с определено с определено пристрастие се включват в тези партньорства, дори има известно съперничество, кой да излезе с, една, с едни гърди по-напред. И е толкова по-добре е, е, за, за комисията, за председателствата на съвета да имат срещу себе си ангажирани партньори. А, но от друга страна, е, посланията да стигнат до една по-широка градска общност. Обединения, мрежи на, на градове. В такъв смисъл, онези градски общности, които е, са около масата е, на дадено партньорство, е, да представят една по-широка е, градска система и да разпространяват положителния опит. Вече са определени координаторите за следващите четири партньорства, избрани са и съответните градове. Към средата на следващата година ще има още 4. Значи, ако всичко върви наред, до края на 2017 година ще заработят всички предвидени 12 партньорства. Осигурява се също така техническо съдействие и подкрепа е, на, на, на, тръжно, на, на, на тръжна основа. Европейският парламент има своя пилотен проект, така че нещата са някак наред. Обаче, трябва да обръщаме все така внимание и на някои други аспекти. Да видим как да запазим набраното ускорение и дори да го увеличим. Наличието на, на споменато съглашение е нещо добро, както казах, е, и трябва да насочим вниманието си към определените в него направления не са достатъчно ангажирани в тази връзка, като един от проблемите, е, не са достатъчно ангажирани държавите членки. Съглашението е между държави членки, е, не, не между градски общности, а, а между министри на градоустройството. Не ги виждаме обаче е, тези държавни представители, поне не много от тях, около масата на едно или друго партньорство. Ние се опитваме отдолу, нагоре, от, от, от местните общности към, към централното равнище да, да популяризираме идеята, но би било добре да, да помогнете и вие и от, от, от, отгоре надолу. Същото може да се каже за отрасловите генерални дирекции на комисията, макар и нещата да се подобряват. Не само Генерална дирекция регионално развитие, която полага огромни усилия не само, би трябвало да бъдат привлечени и отрасловите ресорни е, генерални дирекции. Ако говорим за качеството на въздуха, естествено, че генерална дирекция околна среда трябва да присъства на масата. Да, с подкрепата на генерална дирекция регионално развитие, но след това, е, е, Генерална дирекция е, за защита на конкуренцията в партньорството за жилищно осигуряване присъства много значимо. Понеже възниква въпроса за осигуряването на достъпни жилища от една страна и допустимия режим на държавните помощи от друга. Ето, на, на този въпрос бихме искали да обърне внимание на вас, на вашето внимание като Европейски парламент. Второ, на което бихме искали да обърне вниманието ви, за да е, опазим и доразвием постигнатото, е, че градостройствената стратегия не е задължителна. Тя няма особено силен правен характер, има своите. т.е. Е, няма основания в договорното право на Съюза. И, и възниква въпроса как да запази мотивираността, как все така да стимулираме градските общности да се включат в усилието, след като не можем да бъдем сигурни, че резултатите от тези партньорски проекти ще захранят, така да се каже, законодателния процес, политическия процес в Европейския съюз. Ще могат ли тези партньорства да променят някои неблагоприятни положения на място за целия Европейски съюз? За нас това е особено важно. И ето на, работната програма на комисията за 2017 година и една дума не казва за градските общности, а отново, както подчертах, днешните предизвикателства се съсредоточават в градовете. Така че би трябвало инициативата да се свърже по-силно с законодателния процес в Европейския съюз. Например, как да се укрепи връзката с програмата за подобряване на нормотворчеството. Как заместник председателят на комисията Тимерманс да бъде привлечен по, по, по-официално така че той да се увери, че е, от тези партньорски отношения могат да произлязат идеи за подобряване на нормативната уредба. Въпросът нали, се свежда до това. Как да запазим е, е, политическото, институционалното, експертното ускорение набрано вече, да го, да го запазим и увеличим през едните години. В това отношение, според мен, Европейският парламент има да играе важна роля – като наблюдава, като следи, следи процеса. Така че е, е, това колективно усилие и институционално, и на местно равнище, общностно, как да се направи така, че резултатите да повлияят върху съответните процеси на вземане на решения. И съвсем конкретно има роля както членовете на вашата комисия, така и парламентарната интергрупа е, по градостройството. Е, много от вашите членове на Комисията по регионално развитие членуват и в тази интергрупа за редовно наблюдение на постигнато в рамките на партньорствата. Интергрупата по градоустройство би могла да кани, например, представители на градове. Аз бих канил е, координатори от вашата комисия. Би ги срещала с представители на градските населени места, участващи в партньорските отношения, които да, да ви е, информират, с които да, да обменяте информация. И също така, вашата комисия би могла да се опре на, на резултатите, на, на, на сведенията, които постъпват от тези партньорски взаимоотношения за разработка на следващата кохезионна политика от 2020 година насам. И ето тук сега аз няма да ускоя на изкушението, както ви казах, да, да нахвърлям няколко идеи за бъдещето на кохезионната политика след 2020 година. Първо, както казах, как да използваме резултатите от тези партньорства е, в рамките на вашия размисъл за бъдещето на общо на кохезионната политика. Вземем тук бежанците, миграцията. Е, и това са все проблеми, е, е, под които местните администрации, кметовете са, изпитват голямо напрежение. Може да се работи по линия на промяна на оперативните програми, но не е особено лесно как е, главните предизвикателства, по които ще работят партньорствата, биха могли да повлияят върху определенето на политическите приоритети на кохезионната политика. И как бихме могли е, да представим една по-убедителна аргументация в подкрепа на отношенията с местните общности. И тук не става въпрос за това колко пари отиват Става въпрос за друго. За степента, в която местните общности участват в разработката на приоритетите, в установяването на местните потребности и най-сетне в разработването на местните оперативни програми, финансирани от структурните фондове. И това е втория момент във връзка с бъдещето на кохезионната политика, а именно принципа на партньорството. Градската стратегия полага като свой главен принцип партньорския подход. Държавите членки, е, Европейската комисия, местните общности и така нататък. Всички заедно. Този принцип трябва също така да залегне в по-голяма степен в кохезионната политика. Той не се оказва удовлетворително работещ по време на, на сегашния период. Ако вземем кодекса на поведение, там всичко е много хубаво казано, на хартия, обаче местните общности, градовете е, е, не са питани при определене на приоритетите, при управление, не, не са подкрепени при освояването на структурните фондове по места. Значи много можем да направим заедно. И аз очаквам вашата подкрепа за реализирането на принципа на партньорство по отношение на структурните фондове през следващия програмен период. Далеч по висока степен. Значи, всички сме наясно. Впрочем, че е една от причините за кризата в Европа е, че тя е далеч от своите граждани, от хората по места. И кохезионната политика би трябвало да бъде един от лостовете за укрепването на тази връзка. Значи партньорските отношения, интегрираните териториални актове. Е, има, има много възможности средствата да бъдат освоени по интегриран начин. И отново целият този инструментариум някак не се ползва в достатъчна степен по време на текущия период. ITIs plus, maybe simplified ITIs. We are happy to work together with the Commission and the Parliament to identify better Uh, you know, solutions around that. И ние можем да работим заедно всички, с комисията и с парламента, да подобрим положението, тъй като в интерес на, на всички ни структурните фондове да се освояват по-ефикасно в големите градски части. Вероятно сте се уверили сами в а, а, големите резултати от а, този нов инструмент, новаторско действие за градовете, който се управлява пряко от тях. Градските общности проявяват голям интерес към него. Значи могат да се, да се насочат структурните фондове и за изпълнение на тези новаторски инициативи по места. нужно е централните органи да, да признаят най-сетне, че местните общности, градовете могат сами да управляват и освояват структурни средства. Може би не всички, не във всеки случай, с необходимата подкрепа, с обучение, укрепване на местния капацитет, но си заслужава да го обсъдим всичко това по, по-детайлно. По има известна съпротива, определено, е, и на, и на национално, и на областно равнище срещу е, е, отпускането на, на средства за, за изразходване пряко от местните общности. Има опасение, че, че градовете не биха се справили. И, и най-сетне, да, упростяването на режима, но аз вече. Колегите тук доста, доста казаха. Е, ние участваме също така в е, групата на високо равнище за упростяването. Предлагаме много конкретни неща. За упростяването на политиката, е, за, за упростяване на режима на държавните помощи, на обществените поръчки. Значи, политиката да бъде по-синхронизирана И това е голяма част от вашата работа всъщност тук промените в нормативната уредба да са известни да, да, далеч по-рано, да, да, да са синхронизирани. Колкото разбираме доклада отчет за кохезионната политика, т.е. междинния и преглед ще бъде готов едва към края на 2017 година, което нас сериозно ни притеснява. Ще бъде вече доста късно за нас. Но главното ми послание е такова. Трябва да преосмислим начина по който функционира Европа, по който се управлява Европейският съюз. Следва да бъдем откровени, е, да пренасочим дебата. Това казват нашите кметове. Е, за това апелират към европейските и националните лидери. Трябва да се хвърли мост между европейската политика и европейските граждани. И тук не, не, не става дума единствено за по-добрата популяризация, по-добрата информираност, макар че това също е задача. Става дума за пряка ангажираност по места, за вслушване е, в местното обществено мнение и за взаимодействие с местните общности. Това е наш приоритет. Градостойствената стратегия е именно в, в този дух, в съзвучие с тези пожелания. Въобще, как да направим така, че да не се натъкнем на поредния бризход на, на излизането на, на, на нова държава членка от Съюза, да, да, да възпрем възхода на националистическите а, а, крайни течения в политиката. Ето защо ние призоваваме за един алианс да преосмислим Европа, като я приближим до нейните граждани чрез градските общности. На 7 март е, до година ще проведем е, среща на високо равнище е, на кметовете с участието на националните лидери и европейските институции, посветена именно на тази идея. Така че в край на краищата и да подобрим обществения климат, който далеч не е благоприятен по-настояще. Каним ви на тази среща на 7 март 2017 година. Нищо не казах за Кито, вие сте говорили е, по, този въпрос вчера. Е, връзката между двете неща е важна. Онова, което е от значение обаче е на, на глобално, на европейско, на, на, на континентално равнище, на национално и регионално равнище е ясно така или иначе, че предизвикателствата се съсредоточават в градовете. Предвид бурната урбанизация, Но в градовете се съсредоточават и решенията in terms of the EU urban agenda and, uh, and having it... Така че, е, да, е, обединяването на, на равнищата, в това число е, и на глобално равнище, може да бъде само от полза. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо Бони. Благодаря за изложението и благодаря и за поканата. Надяваме се, че тази среща ще бъде много интересна за членовете на нашата комисия. Сега започваме дебата по това, което чухме. Кой иска думата? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Анализа Бони, за интересното ви изложение. Благодаря за това изчерпателно изложение за положението с програмата и нейното място в политиката на сближаване. Много важна част от европейската политика. Но ние, разбира се, наша главна грижа е политиката на сближаване. Съгласен съм с вашият анализ. но трябва да подхождаме по структуриран начин към решаването на проблемите. градовете много често са получатели на голяма част от европейските фондове. Е, смятам, че градовете трябва много по-активно да участват още в началото на този процес. Е, наред с регионите, разбира се. Е, така ще може техният принос в изпълнението на стратегията да бъде още по-ценен. Трябва обязателно да анализираме опитът на градовете като много важни участници в общия процес на провеждането на нашите политически решения. Аз съм председател на, на интергрупа, която разгрежда режимът, при който а, действат периферните и планински райони. И искам да ви а, а, уверя а, в а, това, че нашите а, заключения съвпадат с вашите. Мисля, че трябва заедно да помислим. А, да помислим за мястото и ролята на градовете. Защото кохезионната политика а, трябва да се впише в по-целостните рамки на нашите цели за 2020 и след това. И в никакъв случай не трябва да забравяме, а, че а, тези неща са свързани. Градовете имат а, свои специфични нужди. А, те са различни, разбира се, от планинските райони, които споменах. трябва да настояваме за целенасочено използване на фондовете, но също така и да определим много точно нашите приоритети, приоритетите на всяка отделна територия. Не може в никакъв случай да се каже, че има програми, които стават за всичко. Трябва да се вземе преди спецификата и когато говорим е, за приоритети, е, разбира се, това е опазването на околната среда, предотвратяването на промените в климата, е, но за да, за да постигнем тези цели, ние не можем да действаме по един и същи начин, както в градовете, така и, например, в планинските райони. А... И а, опитът на градовете обаче за нас ще бъде много полезен. Много, много полезен за нас, когато комисията разработва стратегиите, които ще трябва да ръководят нашата дейност в бъдеще. Пред Европа стоят редица важни предизвикателства – и в светлината на усилията за тяхното решаване трябва на всяка цена да се опрем на партньорството с вас, когато става дума, примерно, за миграционните потоци. Можем да решим проблемите, които са пред нас, само в тясно сътрудничество с градовете. А това трябва да бъде едно стратегическо партньорство за нас. Още един път искам да ви благодаря за вашата работа, за вашето изложение. Надявам се, че ще ни дадете и в писмен вид това, което ни обяснихте, за да можем по-внимателно да се запознаем с него и да размислим какво трябва да правим от тук нататък. вие споменахте и упростяването. по, по темата упростяване вече има направени предложения, имаме намерения, но би било добре да споделите и с нас и ваше завиждане по въпроса за опростяването. Много хубаво би било ние да знаем какво е становището на градовете по този въпрос. Благодаря. Господин Жолен, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Бони за нейното представяне. И е, за нас би било интересно да знаем каква точно е, е тяхната позиция по отношение на опростяването, тъй като за нас това е много важен въпрос. И какви са препоръките които, или формулите, които, които са формулирани от тях. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат е, въпроси, е, коментари към изложението на госпожа Бони? Ще дам е, думата на представителя на Европейската комисия. Имате думата, господине. Благодаря, аз съм от Европейската комисия. С, радвам се, че имахме възможност да изслушаме анализът на анализа Бони. Ще се спра на пет точки във връзка с това, което тя каза. Първо, ролята на страните членки. Истина е, че при първите четири партньорства не участваха достатъчно страни членки, но този въпрос ще бъде решен, защото при следващите партньорства а, е, ще бъдат твърде много страните членки, трябва да, трябва да намарим броя на партньорствата. В бъдеще страните членки несъмнено че се участват в групата Отворено развитие. И бихме искали да използваме участието на страните членки, за да продължим разговорите на национално равнище между министерствата в различните страни членки, а също и с страните в различните страни членки. Е, очевидно, е, страните членки тук трябва да изиграят своята извънредно важна роля. Това първо. Второ, участието на генералната дирекция на комисията. Като се има предвид е, е, генералните дирекции, които е, следят тези теми, трябва да участват, ако не да бъдат начало в тази работа. Това за това дума дума за генерална дирекция растеж, генерална дирекция околна среда и много други генерални дирекции. Примерно партньорството за отношение на качеството на въздуха. Имаме генерални дирекции, които са в партньорство в тази работа. Участва генерална дирекция енергетика. Но имаме една група, която предварително подготвя работата. Генерална дирекция научни изследвания и други генерални дирекции участват в тази група за предварителна подготовка. Ние всички сме наясно, че без тяхно участие качеството на партньорството, за което става дума, няма да бъде така качествено. Трето е гаранцията, че работата на градската урбанистичната стратегия и партньорствата няма да останат на празно ние ще разгледаме техните препоръки, но няма никаква гаранция, че всички техни препоръки ще бъдат приети и прилагани. Но със сигурност ще а, действаме а, по техния план за действие. А, тук трябва да участват всички законодатели, и Европейския парламент и съвета. А, тоест, вашата роля също ще бъде много важна. И четвърто, Ролята на Европейският парламент очевидно е много извънредно важна. При подготовката на Амстердамското съглашение парламентът, Европейският парламент е изрично споменат. Той е също така участва в, в групата по градско развитие. Негови представители редовно са канени, биват канени на нейното заседание. Ние от своя страна също винаги идваме формираме. Тоест, е, Европейския парламент е ключов участник в тези процеси и преди всичко като законодател. А това е работа на законодателите, не на Европейската комисия, толкова колкото на законодателите, т.е. парламента и съвета. И последно, политиката на сближаване. Добре знаем, какъв е потенциалът на градската стратегия и, и за, за това препоръчахме на тези, които работят по нея, да работят целенасочено, така че а, а, достатъчно бързо да имаме резултатите. Няма нужда да чакаме всички препоръки от плана за действие преди да почнем да работим, а можем да работим поетапно. Първо да започнем с най-неотложните задачи, а след това да пристъпим към другото. Това е всичко и искам да приключа с е, благодарност към Европейския парламент, който ни осигури бюджетни средства, които ще помогнат за прилагането на градската стратегия. Благодаря още един път. Парламентът е, ще трябва да изиграе много важна роля в този процес. Повтарям го още веднъж, преди да ви благодаря за последно. Благодаря, госпожа Бони. Сега имате думата да отговорите на някои от повдигнатите въпроси. Благодаря. Ставаше дума за синергията между градовете и земеделските райони. Казвала съм и пак ще повторя, винаги сме готови да работим за развиване на подобна синергия. Също така трябва да кажа, че ние разглеждаме програми, които обхващат целите градски райони градовете и окръжаващите ги територии, в които много пъти са включени и земеделски общности. Така че много от предизвикателствата са свързани с е, възможността за мобилност между различните функционални сектори на една подобна, една подобна а, е, урбанизирана територия. Вероятно, това е, ще бъде тема на друг дебат, и може да разменим и писмени, писмени мнения по този въпрос. Ще го направим с удоволствие. Колкото за искането до упростява, за упростяване. Какво е състоянието на нещата в момента? Изготвени са четири доклада. Един за финансовите инструменти, за прилагането на практика на тези инструменти. Един за опростените варианти или опции за разходите. Защото това е един от по-новите регламенти, чието големи възможности не се използват достатъчно от получателите, бенефициентите на средства трябва и бенефициентите, и органите на управление да познават правилата и да ги прилагат, за да не би, когато одитът намери нередности е, или незаконосъобразности, да загубят парите. Друг важен въпрос е въпросът на достъпът до мал... на малките и средни предприятия. Как да улесним този достъп? И последната тема, по която аз съм заедно с една полска колежка, съм, съм съдокладчик, това е въпросът така за свръхстарателното прилагане на някои на законови положения. Защото изглежда, че източникът на най-много разочарования за бенефициентите на, на местните и регионални власти е в анализа на тесните места. Защо не използваме достатъчно възможностите на структурните фондове, защо не използваме достатъчно опростените механизми, които са предвидени и ние бихме искали да включим това в един доклад. А, и, е, значи, свръхстарателното прилагане, а, а, прекаленото регулиране на, от страна на местните и регионални власти, а, някак си е, води до прекъсване на връзката между общите регулации, които въжат, е, регуляционни актове, законодателни актове, които въжат за всички и тяхното прилагане на място. Това не е обязателно грешка на местните власти. Но то, то се дължи на сложността, на това, че е трудно да се съобразяват управляващите органи с, с всички равнища на законодателството. Едно от нивата, на които анализираме този доклад е въпросът за одитът, защото управляващите органи, или поне много от тях, не прилагат възможността за прилагане на опростени опции за разходите, защото не могат да отговорнат на подробностите в а, на изискванията. Тоест, одитът е една от тесните места и е необходимо там да има опростяване, на всяка цена опростяване. Одита, вероятно, не е необходимо да се прилагат абсолютно всички етапи, които се прилагат на други по-високи равнища по отношение на организация и така нататък. Необходимо е много повече да се прилага принципът на субсидиарност. Така че да съществуват достатъчни контролни, качествени контролни механизми на национално и регионално ниво, без да се навлиза в подробностите на конкретните проекти на място, нещо, което, което е работа на национално и регионално или поднационално ниво. Тоест, едни и същи бенефициенти да не бъдат подлагани на няколко вида одити. Понякога сме свидетели на това, че пет различни одита се трябва да бъдат да преминат бенефициентите. Значи необходимо е опростяване и пропорционалност на одита. А това въжи и за обществените поръчки. Тук също трябва да кажа, че е, има доста сложни изисквания. А, хиляда страници да, са правилата, с които трябва да се образява дори един дребен бенефициент, е, които трябва да познаят местните власти. Едно малко предприятие, например, трябва да се запознае с тези различни режими, които съществуват в Европейския съюз, нещо, което е невъзможно и абсолютно несъразмерно с нуждите, спрямо нуждите. Значи, един път, когато са оперативните програми са одобрени, когато са одобрени режимите за държавна помощ, след това не е необходимо непрекъснато да се проверява а, и Генерална дирекция защита на конкуренцията да проверява а, дали правилата са спазени. А, това във всеки случай е един политически въпрос, който се е свързан с политиката в областта на конкуренцията. Една така, от много важните политики на Европейския съюз, т.е. няма лесни решения, няма разковниче, но ние правим някои препоръки. Същото се въжи и за вторичните законодателни актове, подзаконови актове. Имаме рамките, общите рамки на фонда за подпомагане на регионалното развитие, но в, рам, в тези рамки има и вторичния подзаконово законодателство, която се отнася до прилагането, актовете за прилагане. И всичко това създава една много сложна регулаторна среда, в която е трудно да се прилагат правилата и да се използват фондовете. Много от тези правила стават задължителни и за аудиторите и това също води до трудности. Значи трябва да се опитаме да намалим броят на да намалим, да се опитаме да намалим броя значи, на законодателните, подзаконовите актове, правила и правилници, които отежняват и усложняват работата. Също така, вие трябва да се стараете съответните е, регламенти, съответните правила да бъдат приемани колкото може по-рано, за да може хората предварително да се запознаят с тях. Ако, имаме, ако ще имаме нова политика на сближаване, трябва наглазателно тя да започне от рано. Да има информация за нея достатъчно рано. И накрая, механизмите на докладване – Наистина политиката на сближаване е единствената политика по-настоящен, а която има толкова а, така строги а, рамки за оценка. Всеки а, управляващ орган трябва да, да докладва по редица показатели в, в, в много големи подробности. Така че а, а, политиката на сближаване да може да бъде защитена от всякакви външни е, критики и да се покаже, че тя наистина дава резултати. Но, вероятно, можем да опростим всички тези механизми, е, те да бъдат по-последователни и в тази насока, посока също правим своите предложения. И накрая. И е, накрая, е, някои от промените, които ние предлагаме, са включени в едно общо, общ регламент, е, омнибус, така, регламент омнибус, и а, е, много от незаконодателни предложения а, се съдържат там, които могат на практика много лесно да бъдат прилагани. Това е по-скоро въпрос на желание а, те да бъдат прилагани на всички равнища а, в системата на европейско, национално, регионално и местно равнище. И така всички би трябвало да участват от все сърце, за да може да упростим тази политика преди следващите европейски избори, защото иначе гражданите просто ще престанат да кандидатстват за средства от тези фондове поради прекалено тежката административна процедура. И накрая за приключа още нещо да кажа за одита. Но следващия ни доклад ще бъде именно за одита, така че там ще има много по-подробни препоръки по този въпрос. Благодаря. Председателката, на ваше разположение съм за по-подробен разговор по този въпрос. Много ви благодаря. Приключваме това обсъждане. Благодаря ви за вашето участие. Винаги сте добре дошла в нашата комисия. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Имаме проект Остановище от господин Омарже. Той ще представи своето проект Остановище. за управлението на риболовните флоти в най-отдалечените региони. През ноември 2015 година нашата, комисията по е, рибно стопанство изпрати делегация в един от най-отдалечените региони. В резултат от това Комисията по рибностопанство реши да изготви доклад по собствена инициатива, посветен на тематиката – Нашата комисия реши да изготви становище. Господин Омърже беше определен като автор на становището. Така че днес ще проведем първоначалния обмен на мнения. На 29 ноември се предвижда представяне на проекто текста. в водещата комисия. Приемането е насрочено за март. Господин Омарже, заповядайте. Мадам президент, мерси. Благодаря, госпожо председател. Тук става дума за първа размяна на мнения. След като е взето решение Комисията за рибното стопанство да изработи доклад за състоянието на риболовните флотове в крайно отдалечените периферни морски райони, по който доклад нашата комисия би следвало да изготви становище. Комисията за риболова под председателството на нашата колега Одрист през месец ноември има е, да извърши посещение на място. Аз а, участвах в това посещение и тогава възникна а, инициативата за представянето на този доклад, а, която следва да обсъдим днес тук. Защо този доклад? Защото се прави констатацията, че риболовът в а, крайно отдалечените региони има бъдеще, но се натъква и на препятствия, които пречат оптималното и развитие. И тук залогът, предизвикателството е да се преодолеят тези препятствия, тези пречки, за да може, доколкото е възможно, да се развива тази дейност и съответно да еволюира нормативната уредба. Да ви дам а, а, е, някои данни, а, е, които да ви дадат представа за а, е, предизвикателствата. Общо за Франция, Испания и Португалия може да говорим за а, а, 2 милиона а, близо 2 милиона и 500 хиляди квадратни метра. Е, става въпрос за, за е, площа на тези територии и би било естествено е, тези риболовни флотове при такава територия да представят най- сериозен актив, сериозно богатство за съюз. От друга страна обаче, риболовните флотове на тези територии са най-слабо развити. От друга страна, древният крайбрежен е, риболов е, е, има повече от 90% от флотовете на тези територии при далеч по-малък относителен дял на риболовните съдове, които е, осъществява дейност в открито море. През 2012 година е, с е, уловът възлиза на, на близо 3000 тона, което възлиза на 0,5% от общия улов в Индийския океан през същата тази година. Останалата част от улова се извършва от чуждестранни флотове или от европейски, т.е. не от периферните райони. И следователно отрасъла в тези крайно отдалечени райони, риболова е в едно крайно тежко положение. Но от друга страна, ние като европейска институция би следвало да зададем въпроса за ефективността на капиталовложенията, които са реализирани, е, които се правят вече от години в периферните региони, след като констатираме една, можем да кажем, трагична обстановка. И е, е в, е, в разговорите, които имахме с ресорния комисар, в това число с комисар Крето, с председателя на комисията Юнкер, аз имах повод да кажа – че сме изправени пред последната възможност да направим необходимото, защото уредбата да, да се измени, така че най-накрая инвестициите да постигнат желания ефект. Аз разбира се няма да изземвам задачите на комисията по риболова, не е наша работа това. Е, има много неща, които могат да се кажат е, е, по, по спецификата на този отрасъл. Е. Докладът обаче трябва да се съсредоточи, и поне нашата работа, да се съсредоточи върху аспектите, свързани с регионалното развитие. И аз ще работя в тясно сътрудничество с колегата Родиш, така че становището ни наистина да, да има своя допълващ смисъл. би било интересно да проучим, аз вече съм се захванал с това, е, да видим е, как оперативните програми за съответните региони, тези крайно отдалечени региони, засягат развитието на риболова. И в това отношение как може да се помогне на регионалните общности да увеличат е, капиталовложенията за развитието на инфраструктурата, за укрепване на, на риболовния отрасъл. Е, чрез по-нататъчно развитие на отрасъла по линия на преработката на място до крайен продукт за създаването на работни места. Напълно невероятно е положението в тези региони да се внася риба, рибни продукти. А водите около тези райони изобилстват от, от рибни запаси и твърде често те, те, те потребяват рибни произведения от далечни страни, тъй като не разполагат с преработвателна промишленост на място. И фактически от улова до масата на потребителя е прекъсната връзката. Значи трябва да бъдат въвлечени регионалните общности и държавите членки, да влагат средства в развитието на пристанищата, на преработвателната инфраструктура в тези части от Европейския съюз за обслужване на дребния риболов, крайбрежния риболов. Прочен, е, е, милиони и милиони са е, инвестирани в пристанищни комплекси, в докове, за обработка на контейнери, за обслужване на внос в същото време, капиталовложенията е, в инфраструктурата за посрещане на малки риболовни съдове, за, за сваляне на улове и така нататък и неговото складиране и преработка са пренебрегвани. И най-сетне на лице е въпроса за 349 член от договора като правно основание. Нашата комисия е компетентна да се произнася по всички въпроси, проистичащи от действието на този член. Текущото положение е такова. В крайно отдалечените райони е фактически забранено обновяването на риболовните флотове в съответствие с правилото, което действа за целия Европейски съюз по общата рибностопанска политика. Обаче, положението е, е особено, в случая специфично. Както казах, 0,5% от улова се падат на тези флотове. Иначе трябва да се помисли без да се поставя под въпрос е, принципната основа на рибностопанската политика и като се отдаде необходимото значение на това, че в крайно отдалечените райони не би, следв... не би следвало да се отказваме от целите за устойчивост на отрасъла, при тези условия, при тези оговорки, да намерим едно компромисно решение по 349 член, така че в определени рамки, при, при, при определени условия, все пак да се даде възможност крайбрежния, древния риболов в тези части от Съюза да се модернизират, флотовете да се обновят. Това е категорично искане, които се отправя от всички тези части на Съюза. Техният риболов може да има бъдеще, при, при тези условия, които посочих. Нали, повтарям, позоваването на 349 член не би следвало да означава отказ от основополагащите принципи на общата европейска политика, било тя сел, селскостопанска или риболовна. Ето това са първите съображения, които желая да споделя с вас. Е, председателката ни тук припомни графика. Добре би било всички колеги да се включат със своя принос в тази работа и аз, както обичайно, разбира се, съм на ваше разположение за взаимодействие. Благодаря ви. Begin... Благодаря ви. Започваме с докладчиците в сянка. Господин Понга. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо бих искал да благодаря на колегата докладчик по становище за извършената вече от него работа и с голямо удоволствие, уверявам го, аз ще се включа в по-нататъчната работа по това становище за управляването на риболовните флотилии в крайно отдалечените райони на Съюз. Аз съм убеден, че риболовът може да има значителен принос за устойчивото развитие на тези части от Съюза, поради което е необходимо заетите в отрасъла да бъдат съп провождани, да им се съдейства, да им се помага, тъй като тези крайно отдалечени райони се нуждаят от конкретни, пригодени към тяхната специфика мерки. Е, както, е, прочен каза и колегата, по 349 член от договора. И най-сетне бих искал да ви информирам, че е, днес за мен е удоволствие да организирам една е, конференция, която ще даде възможност на различните заинтересовани страни в риболова в крайно отдалечените райони на Съюза да изложат спецификата на този отрасъл. В 12.30 ще започне тази конференция в 6 Ку 1 зала 6 Ку 1 Каня ви, уважаеми колеги, е, да, да, да присъствате, за да се осведомите от първа ръка, така да се каже, за положението на отрасъла в тези части от Съюза. Благодаря. Благодаря ви за, това, за тази любезна покана. Госпожа Бресе ще представи позицията на докладчика Сянка. Да, аз съм докладчик Сянка на докладчика Сянка, казва госпожа Бресо. Мерси, мадам президента. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се от името на господин Маскуров, който е нашия докладчик в Сянка. Той ме помоли да го представлявам и ми предостави един текст, който ще предоставя съответно на докладчика по становището. И от свое и от мое лично име аз бих искала да му благодаря от сега на, на нашия докладчик за е, значимостта, прегледността на, на проекто текста, който той вече е внесъл. Е, подчертава се ролята на нашата комисия, нашата комисия, която се занимава с териториалното развитие и, и нейното становище в случая определено би било значимо. От името на колегата, а и от мое име, тъй като, както знаете, аз се занимавам с селското стопанство в крайно далечените и планинските райони. Аз съм страстен привърженик на, на тяхното благосъстояние. Също бих искал да подчертая огромния принос на риболова в тези части от Съюза и въобще за цялата европейска стратегия за повишаване на тяхното благосъстояние. И, и наистина господин Маскур подчертава, че развитието на риболова в тези крайно далечени морски райони е от съществено значение за заетостта, но преди всичко и за териториалното развитие с устойчив характер. И тук не става въпрос за големи някакви флотили, става въпрос за традиционно препитание, е, за, за традиционен е, дребен риболов. Господин е, Маскур споменава, че по отношение на тези региони е, е, обикновенно се изтъква аргумента, че пазарите, пазарните възможности са твърде ограничени. Което е до някъде превратно, наистина. Е, пазар за продуктите на, на този отрасъл съществува, ресурсите за, за неговото просъществуване са на лице. Е, и е, той би могъл да бъде е, сериозен фактор за общото економическо развитие на тези региони. Пак по смисъла на 349 член. Сърцевината на, на, на, на становището е посланието, че този потенциал следва да бъде превърнат в реално развитие да не остане просто потенциал. Потенциалът го има, но все още не е реализиран. Има някои от тези региони, в които нещата стоят по-добре, като например Канарските острови, но, но други, в други далеч не е така. И край краища, пренебрегването на, на, на тези въпроси е, е, би било катастрофално е, за съответните местни общности. Освен това, трябва да се посочи, че е възможно по съвсем конкретен начин да бъдат преодолени пречките, съществуващи до сега, е, за да се осигури наистина едно е, устойчиво е, развитие на риболовния отрасъл. Това е от наша страна. Е, благодаря ви още веднъж. Аз ще ви предам текста, който е, е подготвил колегата докладчик Сянканов и съответно на срещите си с него ще можете да обсъдите. Благодаря. Благодаря. Господин Люе е следващия докладчик Сенка. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това становище, което наистина е нишово становище в контекста на нашата комисия, но докладчикът участваше пряко в тази дейност. Нашата политическа група признава, че наистина тези риболовни флотове страдаха в миналото и през 70-те и 80-те години, и през 90-те години те са били пренебрегвани в обща политика в областта на рибарството. Затова приветстваме идеята да се провери внимателно разходването на средствата на данокоплатеца. Затова приветствам идеята на докладчика да се проверят възможностите, заложени в Европейския фонд за рибарство. Ние знаем, че се предлагат някои нови подходи, но Виждали сме, че вече благодарение на такива подходи има положителни промени по места. Смятаме, че наистина трябва повече да се направи на място, на местно ниво. И това също така въжи и до регионалното финансиране. Говорим за низово ниво. Необходимо е заинтересованите страни хората в най-отдалечените региони да имат повече права и възможности. Също така важно е да се посочат и някои наши възражения и това, което виждаме като проблем. Разбира се, ще се стремим към компромис, но отдавна имаме възражение към специалния режим за тези от най-отдалечени региони, така както се предвижда от член 349. Ние смятаме, че са необходими целеви, целеви мерки, които да отчитат спецификата на тези региони, но ние сме срещу това правното основание да бъде член 349. Особено предвид това, че подобен режим не обхваща други региони, които биха могли да бъдат категоризирани като най-отдалечени и те също се сблъскват с проблеми в своето развитие. За това смятаме, че определението в европейското законодателство на това, що е надалечен регион, е твърде произволно и не отчита конкретните условия на места. Затова нашата група би подкрепила становище на нашата парламентарна комисия, което не би се опирало върху член 349. Също така Що се отнася до новата програма, която средоточава върху риболова в най-отдалечените региони, комисията реши да включи тази нова схема в регламента за Европейския фонд за морско дело. Обаче това само създава още едно допълнително ниво бюрокрация, без да се постигат конкретни резултати – също така е важно да се отчита цялостния бюджет на Европейския съюз и това, че най-вероятно ще се промени близко бъдеще нивото на плащанията в този бюджет по очевидни причини. Очевидното въздействие на това е, че няма да може по тези програми така щедро да се разходват средства, както преди. Според мен това трябва да се отчете, независимо от всичко това. Благодаря на автора на становището и сме готови да продължим сътрудничеството с вас в бъдеще. Благодаря, не виждам други докладчици в сянка. Давам думата на госпожа Крал. Благодаря, госпожо председател. Наистина не бих казал, че разбира много от рибарство, но бих искала да задам на докладчика един въпрос. Вие казахте в самото начало, че най-отдалечените региони имат много рибни запаси. Обаче тук имаше една среща с рибарите от тези региони и те казаха, че големите риболовни кораби, предимно от Испания, фактически убират всички рибни запаси около най-отдалечените региони и по този начин в най-отдалечените региони наистина има недостиг на рибни запаси. Не знам това дали е така, но може би трябва да посочим, че е важно да се отчитат принципите на устойчивия риболов – и Комисията по риболов би трябвало да отчете, че не може да се насърчава рибното стопанство в най-далечените региони, ако няма риба, която да се лови. Благодаря ви, благодаря ви много. Не виждам представители на Европейската комисия на Генерална дирекция Морска политика. Моля за извинение, но колегата ми още не е пристигнал, доколкото разбрах, той ще дойде всеки момент. Да, много жалко, казва председателката. но те ще се включат представителите на Европейската комисия от съответната генерална дирекция, когато ще бъде представен окончателният доклад. Euh, Благодаря ви Благодаря ви за много интересните бележки. През 1990 година тези крайно отдалечени райони от тогава фактически не получават средства за. А, т.е. До, 2000, до 1990 година не са влагани средства в обновяването на флотовете, едва от тогава е, е, се е, отпускат средства за обновяване на флотовете, обаче от тогава датират и категоричните мерки за ограничаване на дейността на основание нейната устойчивост. И фактически е едно, една двойна санкция, така да се каже, върху този отрасъл. Занемареността до, до тогава, след това тежките ограничения от тогава насам. И отново обаче, при това аз казвам, изобщо не може и дума да става да се откажем от мерките, е, правилата, които действат за устойчивост на, на риболовната дейност. Просто е, трябва да се намери онзи компромисен механизъм, благодарение на който този отрасъл да се възползва от възможностите по линия на регионалното развитие. Бяха казани много интересни неща, колеги, особено за необходимото упростяване на уредбата. Очевидно е, че когато е, е, нещата, усилията дават резултат, то, то това се дължи на обособяването, на оформянето на един цялостен отрасъл. В случая е, риболовния и рибностопанския. Обаче, комплексността на уредбата, тежките ограничения, които се налагат, от нея, твърде често водят до отказ от инвестиционна дейност, до заобикаляне в случая на приоритетите на отрасъла и до изоставяне на заетите в него на собствената им съдба. Аз се отнасям с разбиране към позицията на европейски реформатори, е, консерватори реформисти, е каре по 349 член, тя не е нова тази позиция, но мисля, все пак трябва да си дадете сметка, че крайно отдалечените райони на Съюза в известен смисъл са е, в авангарда. Е, са най-характерни, можем да кажем, за потребностите на всички европейски региони а именно отчитането в максимална степен на тяхната специфика. И според мен не бихме могли да говорим за бъдеще на европейската политика, ако тя би била еднородна, еднообразна, ако, ако не зачита местната специфика. Що се отнася до риболова, положението в Южното полукълбо няма нищо общо с положението в Северното полукълбо. <laughs> Обаче от друга страна, уредбата се прилага еднообразно, а тя е замислена преди всичко с оглед на положението в Северното полукълбо на планетата. Ясно е, когато, когато са замислени тези, тези регламенти, цялата уредба за рибностопанската политика, е, е, целта е била преди всичко да се отговори на предизвикателствата в Атлантическия океан, в, в Северния океан, а днес вече се прилага общо в Индийския, в, в, в е, Тихо, Тихия океан и така нататък. И именно в този смисъл е полезен 349 член, тъй като той би дал възможност, когато се натъкнем на абсурдността на буквата на, на регламентите за риболова, да преодолеем това положение. И отношението на Екаре Е, е, позицията на ЕКАРЕ е, би могла да се промени с оглед на 349 член, тъй като същата логика би могла да се приложи и в други случаи, например в планинските райони, които също страдат от едно такова стандартно прилагане на действащата уредба. И що се отнася до устойчивостта. И тук сме комисия по регионално развитие. Колегата тук каза, че не е специалистка по риболова. Аз също не съм кой знае какъв специалист. Обаче нормите на общата рибностопанска политика се прилагат за целия европейски риболовен флот. Тук представителя на Генерална дирекция Риболов вече е тук и аз моля да бъда поправен, ако греша. Когато обаче не се прилагат общите правила на рибностопанската политика, съответните държави членки могат да бъдат подложени на санкции. Нали, Генерална дирекция Морско дело може да, да ме поправи или да потвърди. Е, и наистина констатациите са, че в крайно отдалечените региони има доста случаи на нарушения. Трябва да се запитаме защо. След това възниква въпроса за спогодбите за риболова с трети страни. Е, в частност от Африка, Карибския басейн и Тихия океан. И в известен смисъл ние обръщаме гръб на своите крайно отдалечени райони във връзка с такива спогодби. Следователно, последователността на европейската политика, нейната непротиворечивост нещо е изключително важно. Ако желаем капиталовложенията, които се правят в крайно отдалечените райони, да бъдат наистина оптимални, в максимална степен. Не се иска допълнително финансиране не, не, не съм чул на място някой да отправя такива искания, е, нито други, е, на други политически равнища. Не. Днес искането е едно да бъдат премахнати правните, е, нормативните пречки пред пълноценното развитие на риболова в тези части от Съюза. И, и, и, и накрая, нека да, нека да се позова на Раймон Бар, е, който произхожда от Реюнион, добре позната личност, който нерядко казва, че Европейския съюз е, е се и, е, и, и крайно отдалечените райони някакси с, с гръб един към, към друг. Обаче, именно за да се преодолее това положение на нещата, според мен трябва да се разчита на риболова като решаващ фактор. И като погледнем безработицата, рекордните нива на безработица в Европейския съюз, 60% от Реюнион, от, от лицата на около 25 годишна възраст, са без работа. В Гаделупа, в Мартиника е също положението. И, и и вината е наша. Наша е вината, че не сме създали всички условия за развитието на тези региони. Отделен е въпроса за капацитета, за възможността на отделните региони да се развият по един или друг начин. Що се отнася до Европейския съюз, обаче ние трябва да направим всичко необходимо, че да, да се даде възможност. Нали? Разбира се, е, финансовата подкрепа е важна, но как краща целта е финансовата подкрепа да дава конкретни резултати. И, и така, аз съм убеден, прочен, че докладът на а, е, колегата Родиусто от Риболовната комисия ще бъде значим принос за това. Благодаря. Благодаря ви много. Приключихме обсъждането по тази тема. Продължаваме по дневния ред. Отговорът е участниците, представителите по-скоро на Европейската комисия ще се изкажат, когато обсъждаме вашия доклад. Следващата точка е одобрение на решението на координаторите. Те проведоха заседание вчера след обед – и вие получихте по мейла с нощи обобщение на техните решения. Можем ли да одобрим? Господин Ван Нистелрой. Благодаря ви. Аз не получих разпечатания текст, но го прочетох на компютърния екран и искам да кажа две неща. Мисля си, че имаше добри заключения по регламента Омнибус. Може би по точка 3 на заключенията следва името на комисията по регионално развитие трябва да се появи на документите и може би трябва да включим и докладчика от нашата комисия. Да бъде включен като докладчик по документа. Това е първото. Второто, което искам да кажа е, че моето усещане за предложението на НП и това, което се случи вчера, е следното. В протокола се казва, всички могат да отговорят, да, да изкажат своето мнение, да зададат въпроси но този подход не е достатъчно бърз. Да, ние съгласихме за много неща, но далеч не за всичко. Но може да се продължи и може да се предложи проекта на резолюция за следващото заседание на Комисията за регионално развитие през януари и през февруари могат да се внесат изменения. Това е което мога да допълня към, към протокола. Така че да не губим скорост. Винаги е възможно в последния момент да се промени въпроса, защото може би ситуация се променила и вие трябва да промените съответно и вашия въпрос. Идвам от Комисията по економически и парични въпроси и там беше казано, че ще се гласува по въпросите, но виждаме по този начин един политически дисбаланс, но не трябва с месеци да чакаме реакцията на колегите. С това отговарям на другите колегите. Искам да питам и другите колеги, те какво смятат. Сега имаме един час още работа в тази комисия. Нека да започнем работа. Нека да започнем работа по вашия устен въпрос. Това ли имахте предвид? Не, няма днес да работим по този устен въпрос. Но вие включихте само одобрение на решението, само протокола но всеки може да се изкаже по устния въпрос следващия път, след това може да се промени решението и нататък. Да, разбирам ви, казва председателката. По първата точка съгласна съм. Вчера споменах по време на заседанието на координаторите, че сме съгласни да включим тези четири точки в писмото и ще включим нашето предложение да имаме нашия докладчик или докладчици, техните имена в списъка на докладчиците. Така че това вече е включено, както разбрах от секретаря. Това е включено в протокол. Не, това не е включено. Докладчикът, авторът на доклада, а не на становище, трябва да бъде първо включен. Както разбирам, секретариатът спазва точка 55 от правилника за работа на парламента, но ние се опитваме да създадем правила, които да допълнят точка 55. Така че, моля, отчетете, че координаторите смятат, че точка 55 плюс плюс плюс означава, че имаме докладчик. така се оформя позицията на координаторите. По втората тема за устния въпрос или по-скоро проект от текста за устен въпрос, това, което решихме вчера е, че ние ще съгласим с това, че ще продължим работата по това в нашата комисия. Нашата комисия ще поеме инициативата благодарение на представителите на НП и ще продължим с тази инициатива. Да, имаме устен въпрос и резолюция от името на нашата парламентарна комисия. Това е решението взето вчера. Вие споменахте, че вие сте отворен за предложения, че ще се радвате да получите предложения, предложения за изменения от всички групи в нашата комисия. Правилно ли съм ви разбрала? Всичко е правилно, но аз казах повече. Аз казах, че по време на този процес получихме покана да внесем проекто текст на резолюция. И има възможност да имаме проекто текст и първи обмен на мнения. По-рано, защото иначе губим един-два месеца. Ако другите колеги, казва председателката, тук са четири от координаторите, ако другите колеги съгласят, ще отчетем това в протокола, но ние работим по устен въпрос и всички изменения се приемат и продължаваме с изготвянето на проекторезолюцията. Да, точно това беше моят въпрос. И ще има ли човек от секретарията, който да ни помага? Както винаги, да. Или както обичайно по-скоро, да, казва председателка. Дали всички съгласни? Благодаря ви. Така че с тези корекции. И дори ние, дамите, можем да се включим в числото на господата, казва председателка. И така, благодаря ви, дами и господа. С тези корекции, мога да сметна, че протоколът е одобрен. Решението на координатори са одобрени. Има ли някакви изказвания по точка разни? Наистина ли няма? Не мога да повярвам. Добре, само да ви напомня, следващото заседание ще се проведе на 29 ноември във вторник и ще се проведе в рамките на целия ден. Председателката любезно благодари на преводачите. Госпожа Грес, е, Крел, извинете, бихте ли могли да кажете ли ще гласуваме след обед, ако имате възможност? The votes will be at В 3 часа ще започне гласуването. I close the meeting. Заседанието се закрива. Благодаря на всички.